Um, Колеги, Колеги, все още доста малко от членовете на комисията са тук, но ви предлагам да започнем с заседанието. Започваме с няколко процедурни въпроса, след което първият въпрос по същество е предвиден за 9.20. Става въпрос за точка 6 и точка 7. Докладчиците все още не са тук. Така че може би ще трябва да ги изчакаме с няколко минути, но ви предлагам преди това да се занимаем с процедурните въпроси. Първо ще има съвместно представяне от страна Европейската комисия по точка 6 и точка 7. Ще започнем с точка 7, след което ще продължим с точка 6, 6 Точка 7 е свързана с новите психоактивни вещества, докладчик е госпожа Проташевич, а точка 6 е свързана с трафика на наркотици, Докладчика е госпожа Хименес Бекерил. Ако няма възражения, приемаме дневния ред. Добре. След което моля да подкрепите следното решение на координаторите. Два е назначения за докладчици. Първият е господин Седои Алабард от НБ за досието по единният пазар за електронни комуникации. Това е становище по доклад, изготвен от комисията ИТРЕ. И на второ място е господин Аксел Вос, също от НБ, който ще бъде докладчик по становището за типово одобрение за превозни средства за измяна на съответната директива, водещата комисия, в случая комисията ИМКО. Няма възражение срещу назначенията. Добре. Съобщение с вътрешно естество, свързано с ежиковият режим, режим днес. Днес за нещастие няма да има превод на фински, естонски, малтийски и хърватски, за което се извиняваме. Надявам се това да си остане изключение. Знам, че последния път имаше проблеми с наличието на езици. Продължаваме с точка трета. Одобряване на поправката по доклада на господин Диес Демера изменение на регламента на съвета номер 541, в който се определя списъка на граждани от трети страни, които трябва да притежават виза при преминаване на външните граници на Съюза и гражданите, които са освободени от това изискване. Докладът на колегата Диас Демера беше гласувано пленарна зала преди преглед от страна на юрист-лингвистите. Този преглед все пак трябва да бъде проведен и стандартната процедура е резултатът от работата на юрист-лингвистите да бъде представена под формата на поправка и както и сме правили и в миналото. Поправката се смята за одобрена, ако няма възражение до края на заседанието. И виждам, че докладчика има в знак на съгласие. Предполагам, че можем да се съгласим. Всички останали. Продължаваме с точка 5 от дневния ред. Става въпрос за представяне от страна на Европейската комисия на предложението за отмяна на решението на съвета 2007 на пълна 124, свързано с една специфична програма, която ще приключи в края на годината. В брифинг на бележките ми не пише коя точно е програмата, но отколкото разбирам, решението на нашата комисия е да се приложи упростената процедура по правило 46.1 и моля Европейската комисия да ни представи с няколко думи предложението. Мисля, че госпожа Савари присъства тук. Моля, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратък. Става въпрос за чисто процедура на точка. Програмата е предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризма и други свързани с рискове, свързани с престъпността. Решение 2007 на 124, което приключва в края на 2013 година ще бъде заменена с новият фонд за вътрешна сигурност. Защо е предвидена тази специфична процедура? Защото принципно предишните програми се, се отменят от влизането в сила на новите програми в програмите на периода 2014-2012 година. Тук обаче става въпрос за двойната правно основание на това предложение, тъй като двойното, двойното основание всъщност е договора за Европейския съюз и договора Евроатом. За това сме принудени да прибегнем към тази процедура, т.е. единодушие в съвета и консултация с парламента, за да можем да отменим този инструмент по същия начин, както го, бях, както го бяхме създали, т.е. следвайки същата процедура. Мисля, че няма какво повече да кажа. Както казах, виждате, става въпрос чисто процедурен въпрос. И държа да подчертая, че по никакъв начин тази отмяна няма да засегне по извър... проектите започнали в рамките на тази програма, които все още не са приключили. Това е, ако имате някакви въпроси, ще ви отговоря с радост. Благодаря ви. Някой член на парламента иска да вземе думата? Не. Добре, в такъв случай председателят на нашата комисия ще направи предложение за одобряване на това предложение. Благодаря ви, господин Савари. И така стигаме до съвместното обсъждане на точка 7 и точка 6. Точка 7 е нови психоактивни вещества. Господин Ячек Проташевич от НБ е докладчик по тази точка и а, точка 6 е минимални разпоредби относно съответните елементи на наказумите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици във връзка с определението за наркотици. Докладчик е госпожа Хименес Бесерило, И ви предлагам да продължим, тъй като сме с няколко минути по-напред от предвидения график, но няма проблем предполагам да продължим. Първо ще изслушаме представенето от страна на Европейската комисия, след което ще чуем двамата докладчици, докладчите в Сянка и всеки друг член на парламента, който би искал да вземе думата от името, от името на Европейската комисия, госпожа Лотек Нуцен. Uh, thank you very much. Uh... Благодаря много, госпожо председател. Благодаря за възможността комисията да, да изложи своето предложение относно психоактивните вещества. Госпожа Рединки и съвета държат много тази, това предложение да бъде разгледано бързо. Съвета вече обсъжда този проблем. Парламента също е назначил своят, своите докладчици, господин Проташевич и госпожа Хименес Версо, така че очакваме да работиме с тях в синергия. Новия пакет има две цели. Първо, за да могат да бъдат изтеглени токсичните и опасни вещества от пазарите на Европейския съюз, понеже те представляват опасно за здравето на хората и второ да се, улес, да се улесни е, търговията на вещества, които са контролирани. Днес на европейските пазари се, появ, се, появ, се появяват вещества, които са лесно достъпни, които имат същите до, до голяма степен същ, същото действие като забранени вещества и за момента те спокойно могат да бъдат продавани на пазарите на Европейския съюз, освен ако държавите членки не внесат изрични забрани за това. Миналата година повече от се появиха много вещества. От 1997 година насам над 300 вещества се появиха на пазарите и тяхния брой е, се увеличи три пъти от 2009 до 2012 година. В е, момента те са 73 и се появяват в повече от една държава членка. Е, две от новите психоактивни вещества бяха забранени и Европол и Агенцията за медикаменти също подготвят нов списък на забрани на 4 допълнителни вещества. Въпреки броя на веществата, както казах, се увеличава. Увеличава се и потреблението от млади хора между 15 и 24 години. 5% от тях заявяват, че вече се е, опитвали тези вещества. Така че целта е да се защитат е, младите хора, предимно младите хора от е, последиците от употреба на опасни психоактивни вещества. Държавите членки са онези, които разбира се трябва да приемат съответните мерки Разбира се, нашите мерките, които прилагаме, трябва да бъдат пропорционални, за да не попречиме на, на, на, на свободното придвижване на законните вещества, както и на научната и развойна дейност с тези, които, на тези, които са предназначени за промишлени и други нужди. На 17 септември приехме пакета за новите психоактивни вещества, който включва два инструмента. Предложение за регламент на основата на член 114 от договора и предложение за директива на основата по силата на член 83 наказателно право, с което има е, за цел да измени настоящото нормативна уредба. Както каза, това е един пакет, който обаче ще бъде обединен в един механизъм, който в момента е, е обект на е, преговори е, от трите институции. Става дума за е, инструмент за е, защита на пазара от злоупотреби. По, по силата на разпоредбите на Лисабонския договор бяха внесени много изменени, въпреки че е, нормативната уредба за сега функционираше добре. Считаме, че има все пак някои пропуски, е, има прекалено дълъг е, срок между е, датата на влизане в сила на забраната и прилагането от страна на държавите членки. Същевременно не съществуват и е, механизми за авторизиране прилагането на временни мерки, които се налагат. В момента е, механизма е следния или, мог, или да се приемат някакви наказателни мерки, или да не се прави нищо. И, а, е, и като, като, като, е, като цяло да сега не се прави нищо, тъй като въпреки че опасността от е, употребата на тези вещества е голяма, същевременно е, обхвата и обема на деянията не е толкова голям, че да бъдат е, предприяти наказателни мерки. Сега, същевременно се прилагат различни режими в различните държави членки и това води до изкривяване на пазара и препятствия пред търговията на законните вещества. Така че подобренията, които приехме следните. Първо съкрещаване на сроковете и ускоряване на процедурите и възможност за прилагане на спешни мерки в много по-кратки срокове, за да могат подобни вещества да бъдат изтеглени от пазарите, когато е, необходимо, като срока се съкращава от 24 на 12 месеца след приемането на регламента мерките ще бъдат пряко приложими, т.е. съкрещаваме срока с няколко месеца. И на второ място могат да се е, прилагат ограничителни мерки в много кратки срокове и нещо друго. Е, въз, възможност за прилагане на механизъм, на спешен механизъм, когато се установява опасност за, здраве, за здравето на хората. До е, сега беше е, за сега срока е една година, междувременно обаче ще бъде е, Е, извършена оценка на въздействието и след, е, когато е необходимо, временните мерки, които, както казах, се прилагат е, продължение на една година, ще могат да бъдат заместени с постоянни мерки. От, как, как, както казах до сега, механизма предвижда или наказателни мерки, или никакви, така че с въвеждането на новите е, инструменти ще могат да бъдат е, прилагани е, мерки или забрана, когато се установи и опасност, която да не е от огромен мащаб. Целта е да да не се създават, както казах, допълнителни пречки за законно продаващите се на пазара вещества, предимно за промишлени нужди, които представляват 20% от пазара. И още няколко думи относно структурата. В регламента са включени механизмите за оценка на риска, включително са залегнали и критериите, които, съгласно които ще се налагат ограничения на пазара. Същевременно е, има изменение на цялост, на цялостните разпоредби, като тези изменения са е, целенасочени, има точно определена цел, за да можем да съкратиме сроковете и да е, налагаме мерки за борба с, с, с опасните вредни за здравето на човека вещества. По този начин смятаме, че е, ще решиме проблема от необходимостта от общи е, единни мерки. Същевременно разбираме, че има широка подкрепа тук от Европейския парламент. Благодариме ви за това и ще работиме в тясно сътрудничество с вашите докладчици. Някой искали да вземе думата от името на съвета на литовското председателство, но ако обичате много накратко. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми депутати, от името на председателството бих искал да благодаря на комисията за настоящото предложение. Неговата цел е да работим по-добре в областта на психоактивните вещества. Европейския съюз има нужда от нови инструменти в тази област, от нова ответна реакция. Би следвало да можем да отстраняваме вредните вещества от пазарите. Съвета започна работа по проекторегламент. Днес ще имаме заседание на работната група в съвета. Предложението ще бъде разгледано член по член. Ще работим така, че да постигнем. Благодаря. Така стигаме до докладчиците господин Протасевич. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на комисията. Прежисте вичерпуянс. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да, да ви благодаря. Бих искала да подчертая, че съм готова да приема всякакви изменения, предложения и ви насърчавам да внесете изменения и да работим в тясно сътрудничество, не само проект докладците в сянка. Проекта би трябвало да е готов на 11 декември и до 15 януари ще можем да внесеме изменение. Ще можете да внесете изменение. По същество, проблема свързан с психоактивните вещества касае предимно една а, част от а, държавите членки, което на практика не променя нещата. В а, Полша по едно време преживяхме истинска епидемия през 2011 година, докато в други държави членки не, бе, не беше е, установено вредно, широкомащабно влияние на подобни вещества. В някои, в някои държави членки, някои отрасли се развиват т.е. има много по-бързо и по-шикоромащабно производство, което води до много опасни последици, хоспитализиране, смъртни случаи, наркомания и така нататък. В момента съществува така наречения механизъм за спешна реакция по силата на който 41, 41 вещество са на а, черния списък. В момента обаче този списък а, се разшири. Бяха добавени нови вещества. В момента те са 73. Става дума за синтетични вещества, произведени в лаборатории и чието а, че, чието действие може да бъде много по-опасно от дори от това на забранените наркотици, като е, последиците са в много случаи подобни. Също, същевременно е, до, е, активното вещество е, може да бъде в по-голямо или по-малко количество. Е, за така наречените, за, за, за, за, за забранените незаконни вещества знаеме горе-долу какви са ефектите, докато за тези нови психоактивни вещества все още не можем да преценим. Е, понякога в тези вещества се е, съдържа улово или живака или други други съставки, така че можете да си представите какво, какви могат да бъдат последиците за здравето, особено на младите хора. Повече от 5% от младите европейци признават, че поне веднъж са употребявали подобни вещества в някои държави, като Литва, Полша или Ирландия, потреблението е много по-масштабно. Така че комисията предлага да приемеме нормативна уредба на основата на член 114, единния пазар. Бих искала обаче комисията да ни обясни малко по-подробно какво, какво ще бъде правното основание. Е, смятам, че предложените мерки са целесообразни, тъй като е, не само се съкръщават е, сроковете, но също времено ще има възможност за забрана на дадено вещество в е, непосредствено и в много бързи срокове, тъй като в момента този срок е две години ще има е, съответно възможност е, да се забрани дадено вещество в рамките на 10 месеца, както и да има е, спешна и е, незабавна забрана, която да, е, бъде, да бъде продължение на една година, преди да, бъдат, е, да бъде направено е, преди да бъде направен анализ. Също време, но ако дадена държава членка прилага по-строги от общоевропейските е, мерки и стандарти, какви, е, какви могат да бъдат е, последиците? Бих искал да, бих искала да Бих искал да кажа, че през 2011 година Полша започна борба срещу тези е, вещества, като забрани тяхното разпространение. Но е, предвид единния пазар, е, националните разпоредби не са достатъчно ефективни, така че трябва да вземеме мерки за забрана и ограничение на най- агресивните е, вещества и да се подсигури тяхното ограничение и е забрана в е, другите държави членки, тъй като забраната в една държава членка не е достатъчна. Същевременно психоактивните вещества са ефтини и тяхното производство е ефтино, така че те са много от тях не може много да печелят наказателните, е, организираната престъпност. Uh, Колеги, предвидели сме разглеждането на тези точки да стане до 10 часа, но би трябвало да се ограничавате, когато се изказвате, защото иначе ще пресрочим времето още по време на първия съществен дебат. Така че ви моля да бъдете по-кратки. Госпожа Хименес. Благодаря. Аз ще бъда кратка. Мисля, че комисията и докладчика по регламента вече казаха доста от нещата, които трябва да се подчертаят. Не искам да ги повтарям. Ще говоря кратко, защото ще обсъждаме тези теми малко по-късно. Искам да благодаря на комисията за това, че внесе тази поправка в рамковото решение от 2004 година. То е свързано с минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици. Говорим за психоактивни вещества вещества, които се разпространяват от престъпни организации, които вредят на здравето на всички, най-вече на младите хора. И тъй като в момента отношението към тези вещества е като че ли те са законни, би трябвало да променим малко нормативната база държавите членки не могат да се справят сами с проблема и ето защо се появи този пакет от директива и регламент. Аз съм един от докладчиците, ще положа максимални усилия, за да създадем един добър текст, ще работя с всички, с съвета, с докладчиците в сянка. Готова съм да работя и конкретно с докладчика по регламента. Имам няколко конкретни въпроса към комисията. В обяснителния меморандум към предложението комисията говори за въздействието на предложението върху основните човешки права. Може ли комисията да обясни за какво точно въздействие става въпрос? На второ място, може ли комисията да обясни какви са резултатите от директивата от 2004 година във връзка с борбата с незаконното разпространение на наркотици? Какво можем да направим, за да подсилим тази е, кампания? Прави се сега предложение за разлика между вещества и наркотици, които се продават законно и такива, които не се предлагат законно, само че не знам какво точно е въздействието върху трафика на едно такова разграничение. Бихте ли казали малко повече? Благодаря. Продължаваме. Трима човека искат думата, един докладчик в сянка, вече четирима. Някой друг иска ли да каже нещо? Значи Кърхолп, Триантафилидис, Матио и Бронс. Някой иска ли да каже нещо? Не, значи така приключваме. Моля ви да се ограничавате до две минути. Господин Кърхолп. Ще си скажа като докладчик в сянка. Искам да подчертая ясно, госпожо председател, че аз споделям притесненията на изказалите се. Много млади хора в Великобритания загубиха живота си, защото употребяваха такива вещества, прекурсори, наркотици, положението е трагично в цяла Европа. Споделям казаното от комисията, свързано с рисковете за здравето на европейските граждани. Като цяло ние подкрепяме усилията за подобряването на базите данни на Европол. Що се отнася до конкретните предложения за регламент и директива, минималните разпоредби, свързани с наказуемите деяния и санкциите. Точно в тази връзка мисля, че трябва да се даде малко повече свобода на действие на държавите членки. Комисията казва, че Европейския съюз по-лесно може да ограничи допускането на пазара на такива вещества, тъй като държавите членки не могат да се справят по ефективен и устойчив начин с разпространението и появяването на тези вещества, аз не съм съгласен. Разпространението на нови психоактивни вещества се влияе от регионални особености, от международни явления и така нататък и тези явления се проявяват по различен начин в различните държави членки, съответно въздействието върху общественото здраве е различно. Имаме различни системи за справянето с проблема и трябва да дадем максимална гъвкавост. Макар, че има полза от общо европейски действия, когато става въпрос, например, за обмена на информация и даването на анализи от страна на Европол и други органи, въпреки всичко аз мятам, че не трябва да изпускаме нещата от контрол и не трябва да внасяме объркване събирането на едно място на ресурси, на умения е най-добрият начин да не попадат тези вещества в грешните ръце. Благодаря. Господин Филидис, благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да благодаря на комисията на докладчиците. Искам просто да подчертая, че нашата парламентарна група е скептично настроена по отношение на приемането на такива разпоредби. Ние ще формираме своята позиция възоснова на това, което чуем в дебата днес и ще работим естествено в контакт с всички докладчици и докладчици в сянка. Благодаря, бяхте много кратка, госпожа Матио. Мерси, Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко и аз бих искала да благодаря на Европейската комисия за нейното предложение. Както всички разбираме, има много сериозни поводи за притеснение. Новите психоактивни вещества се появяват буквално ежеседмично електронната търговия на подобни вещества се засилва и няма никакъв контрол върху тази търговия и върху информация, която се предоставя на потребителите. И младите хора са основните потребители на този вид вещества, а ние се озоваваме без никакви възможности противодействие на този увеличаващ се пазар. 5% от младите европейци вече са, използв... са използвали поне веднъж този вид вещества. А тези вещества се представят под формата на под добавки или друг вид е, вещества, които е, да подпомагат е, релаксирането. И като цяло това е една много сива зона на вещества, чиято, чието последици и рисква здравето ние не познаваме. Затова трябва възможно най-бързо да предприемем действия, ограничавайки веществата, които представляват опасност за здравето, и като изключи списъка на незаконните е, психоактивни вещества. Освен това, този вид е, вещества продължават да допринасят за развитието на организираната престъпност и завишаване на нейните печалби. Ето защо ние приветстваме предложението на Европейската комисия и се надявам, че ще бъдем в състояние да приемем възможно най-бързо. Благодаря ви. Last speaker, Mr. Bronze. Последният оратор, господин Бронс. Представителя на комисията заяви, че иска да се предотврати незаконното използване, но не и законното. Какво означава законно? С медицински цели или с промишлени цели? Комисията не обясни, може би защото не получи достатъчно време как ще се направи това разграничение? Ако говорим за законова медицинска употреба, как ще става това? Ще има предписване от лекари, от практикуващи или ще се отпускат тези вещества от фармацевтите, само че в различните държави фармацевтите имат различни правомощия. Колегата от комисията каза, че ще има регламент и директива. Тези подробности, за които говоря, ще бъдат включени в директивата, така ли? И ще могат ли държавите членки да решават как да прилагат а, тези разпоредби? Проблема тук обаче е свързан не само с а, истинските, оригиналните вещества, които ще бъдат отклонявани, за незаконни употреби, а и с фалшификатите. А фалшификатите са още по-вредни. Благодаря. Госпожа Хименес зададе два конкретни въпроса. Може ли госпожа Кнуцен от комисията да отговори сега? Много благодаря. Искам да благодаря на всички депутати за коментара, за подкрепата. Записала съм си тук няколко въпроса, отправени към мен. Един от тях е свързан с правните основания и вътрешния пазар. Ние смятаме, че, както каза и докладчика, това е най-добрият избор. Ние се опитваме да забраним пускането на пазара на вредни вещества и искаме да има свободно разпространение за онези вещества, които могат да се използват по законен начин. Естествено, трябва да успеем да се справим с вредното въздействие, да предотвратим щетите и вредите за, за, за хората. Ето защо има двойно правно основание. По отношение на пазарите, интернет не се споменава конкретно, но той се покрива, защото всички канали за дистрибуция ще се покрият тук, така че няма нужда конкретно да се споменава интернет. Напълно сме взели интернет предвид. Няма как да се внесе по-голямо уточнение тук. Госпожа Хименес попита за основните човешки права. В обяснителния меморандум директивата споменава, че може да има косвено въздействие върху основните права, тъй като има разширяване на приложеното поле към наказателното право чрез изменението на рамковото решение. Само, че тук няма нищо ново. Няма разширяване по отношение на, на, на наказателното право различно от онова, което съществуваше по силата на старите решения за психоактивните вещества. И ето защо трябва да се отбележи, че наказателните санкции не се простират към физическите лица. Те засягат доставчиците, например, и националното законодателство ще може да определя какви ще бъдат санкциите спрямо физическите лица, които употребяват такива вещества. Имаше въпрос, свързан с организираната престъпност. Европол, разбира се, работи в този процес от самото начало. В момента в който се получи информация за някакво евентуално ново вещество от няколко държави членки, то е, Европол започва работа с ЕМЦДА. Е Създава се научен комитет. Е, в рамките на Европол отделно постъпва много информация, свързана с организираната престъпност. Мисля, че точно от тази гледна точка Европол може да допринесе и да създаде допълнителни стратегии за борбата с организираната престъпност. По отношение на държавите членки и тяхната възможност за действие, искам да подчертая, че на европейско ниво ще има действие само за тези вещества, които са свързани с рискове за целия съюз. Ето защо трябва да кажа, че тук има оценка на риска и доклад. Само когато има въздействие върху Европейския съюз като цяло, ще може Европейския съюз да се намесва. Имаме 300 нотификации, направени до сега, но Европейския съюз се предприел действия само по 10 от тях. Това означава, че в мнозинството от случаите държавите членки ще трябва да действат. Когато няма общо европейско действие, държавите членки ще задействат своите национални мерки. Те естествено ще трябва да дадат информация за тях, могат да ги обосноват и подкрепят с административни наказателни санкции, когато няма действия на европейско ниво. Когато има наказателни действия на европейско ниво, държавите членки няма да има нужда да предприемат допълнителни действия. Благодаря ви и се надявам, че така съм отговорила на всички зададени въпроси. Благодаря, госпожо Кнуцен. Така стигаме до края на дебата по тази точка. Както вече подчерта господин Протасевич, представянето на проекто докладите ще бъде на 9 януари. За сега крайният срок за внасяне на изменение е 15 януари. Предлагам да прекратим заседанието за няколко минути. В 10 часа започваме общо заседание с колегите от националните парламенти. Ще говорим за Европол, за полицейския колеж, ще обсъдим отмяната на решения 2009-371 и 2005-681. Започваме отново в 10 часа. Колеги, нека да продължим заседанието. The next point on our agenda is the... Следващата точка от дневния ред е разглеждане на изменението по досието за Европол. Както знаете, парламентарният контрол е изключително важен елемент в новият регламент за Европол. И предвид този факт, ще помоля колегите да вземат местата си като е малко шумно в залата. Моля да продължите личните си разговори извън залата, ако обичате. Okay, thank you. Given the fact that Article 88 of the Lisbon Treaty clearly states предвид, че Лисбонския договор ясно разпорежда, че парламентарния контрол върху Европол се осъществява от Европейския парламент съвместно с националният парламент, комисията Либе покани представители на националните парламенти да вземат участие в днешния дебат. И така с радост днес приветствам седем колеги от националните парламенти, включително и двама председатели на комисии, един заместник председател, както и различни длъжностни лица от национални парламенти. Много се радвам на вашето присъствие тук. Бих искал също така да помоля колегите от Европейския парламент да насърчават своите сънародници, своите колеги в националните парламенти да вземат участие в подобни срещи. Това според мен е изключително важно. Има много възможности за националните парламенти да се възползват от инструментите за осъществяване на национален парламентарен контрол и сътрудничество с Европейския парламент. И се надявам тази среща да е първо от много подобни ползотровни средства. Може думата на докладчика и докладчица в сянка, след което ще дам думата на представителите на националните парламенти и на членовете на парламента, които проявяват интерес, както и бих искала да помоля членовете на националните парламенти, които искат да вземат думата, да попълнят формулярите за участие в днешната дискусия и да ги предоставят на председателството. Ще редуваме двама членове на националните парламенти и двама членове на Европейския парламент до изчерпване на списъка с записалите се за изказване. Започваме с докладчик господин Диас Демера. Имате думата. Muchas gracias, señora presidenta. Много благодаря, господин председател. Бих искал да започна с а, по... добре дошли на, на колегите от националните парламенти и които днес са сред нас. Добре дошли сред нас. На второ място бих искал да кажа няколко встъпителни думи относно законодателното предложение на Европейската комисия. Колегите от парламент вече са запознати с моето становище, но бих искал да ги повторя, за да могат и колегите от националните парламенти да са наясно с досието. Аз бях докладчик в Европейския парламент за решението на съвета, което разглеждаме. Това решение на съвета не е обикновено решение и не отговаря на първоначално сетото решение. Всъщност, както припомни и председателят, а, това решение света ще бъде променено с регламента в, на програма, в рамките на програмата от Стокхолма. Чрез а, а, този регламент да се потвърждава ролята на Европейския парламент. И всъщност предложението за Европол е съставено от 14 глави, регламентът беше разделен в пет точки. Първо общите разпоредби, на второ място целите, на, второ, на трето място сливането между Европол и Полицейската академия СЕПОЛ. И всички, но всички политически групи в парламент, изключение на групата на либералите, се противопоставя на това предложение и аз лично като докладчик съм изключително против това сливане. На четвърто място е парламентарния контрол и новата система за управление и накрая на пето място много важен за парламента въпрос, а именно защитата на данните и защитите на личните данни в рамките на една Европейската агенция. И така, аз представих своето предложение на 17 юни. Бяха внесени и внесох 117 изменения от името на нашата парламентарна комисия. Някои от измененията целят премахване на всякакво позоваване на сливането между Европол и СЕПОЛ, други са свързани с управителния съвет. Има също така едно изменение, с което се засилва системата за защита на личните данни в рамките на Европол, както и изменения, което цели да се засилят националните отдели, тъй като те играят жизненно важна роля в рамките на Европол. Бяха също така внесени и изменения, чиято цел е да се гарантира прилагането на ефективен парламентарен контрол. крайни срок за изменения вече изтече и бих искал да ви осведомя, че колегите внесоха 540 изменения. Докладчиците в, докладчик в сянка беше бях господин Кирхоп и други колеги, които внесоха изменения. 21 от тези изменения са свързани с общите разпоредби, 32 с функционирането, 41 отново с функционирането, 211 с защитата на личните данни и всичко това, всички тези изменения показват колко важна е за защитата на личните данни. 6 изменения са свързани с премахването на изпълнителният съвет, 10 върху парламентарния контрол, 3 върху финансовите разпоредби и 4 върху приложенията. От 75-те е, изменения, свързани с преамбил, има 10 за изхвърляне на за отхвърляне на сливането между Европол и СЕПОЛ, е, едно върху изпълнителния съвет и останалите 17 свързани с другите засегнати в регламента разпоредби. Познавате добре методът на работа, който прилагаме. Целта е да постигнем възможно най-много компромиси. Проведохме две заседания с докладчите във всяки и а, след тях внесох 22 и консенсусни изменения, като повечето от тях, т.е. 48 е свързано с премахване на сливането между Европол и СЕПОЛ. Постигнахме и един общ компромис за премахването на идеята за създаване на изпълнителен съвет. Ние смятаме, че създаването на този орган не е необходимо. Останалите 20 изменения са свързани с общите разпоредби, определенията, целите на Европол, както и системата за управление. Бих искал да се възползвам от тази възможност, за да благодаря на докладчиците в сянка за тяхната работа. Те наистина, тази работа никак не беше лека, но те работиха по изключително професионален начин. Уверявам ви, че ще продължа работа по това предложение с цел подобряването му, доколкото е възможно. А сега нека да разгледаме всяка една тема подред така ще бъде, ще бъде методът ни работа. На 4 декември ще се спрем в частност на парламентарният контрол, за да можем да разгледаме всички изменения, засягащи парламентарния контрол. Важно е също така да разгледаме въпроса за защита от личните данни в рамките на една правоохранителна агенция. Това е много специфична тема и се възползвам от присъствието на колегите от националните парламенти, за да кажа няколко думи за парламентарният контрол, за да може Европол да отговаря на изискването от, от, на договор от Лисабон Европол, трябва да се гарантира, че цялостната дейност на Европол подлежи на демократичният контрол на Европейския парламент и на националните парламенти. Този контрол се е разписан в глава 9 на проекто регламента, макар да има и много други препратки в няколко члена на предложението на Европейската парламент, Европейската комисия, извинете. внесох редица изменения, тъй като смятам, че трябва да има специфично звено за парламентарен контрол със своя собствена структура. Тя трябва да бъде създадена от компетентната парламентарна комисия, т.е. нашата комисия, с участието на един член на комисиите по правни въпроси и вътрешни работи на националните парламенти. И тази този орган следва да, да се дава в Европейския парламент, като заседанията следва да бъдат организирани от комисията, парламентарната комисия Либе и съпредседателство между председателят на, на комисията по основни права на Европейския парламент и представител на националния парламент на държавата член, която в момента осигурява ротативното председателство на Съюза. Каква е целта на това звено? Да се следи функционирането и дейността на, Европейс... на Европол през годината. Трябва да се обсъжда годишният доклад на Европол, както и годишният доклад на органа за наблюдение на личните данни. Този изкопя е също така е на всеки 5 години доклад върху ефективността на Европол. Освен това, тази структура, този орган за контрол може да, оцени, да изслушва кандидатът за пост председател на Европол. Органът следва също така да съблюдава за изпълнението на функциите на избраният председател. Трябва също така да има участие от страна на Европейския орган за защита на личните данни и Европейската комисия. Националните парламенти и Европейския парламент ще получават редовно сведения относно оценката на рисковете и опасностите, стратегическите анализи и докладите с общ характер на Европол, както и различните анализи и оценки на въздействието изготвени от Европол. И всичко това, скъпи колеги, трябва да се извършва без да събраме факта, че Европейския парламент следва да изпълнява своите функции на, на, на бюджетен орган. Тоест, ще се предвиждат, ще се разглеждат предвижданията за бюджета след което следва също така да бъде приета или отхвърлена да бъде прието или отхвърлено предложението за на председателят за бюджета на Европол. Благодаря на докладчика. А сега предлагам да, следвам, да, да работим последният начин. Ще помоля Европейската комисия и представителят на Литовското председателство да вземат думата за кратко, след което ще дадем думата на членовете на Европейския парламент и членове на националните парламенти, като ще ви помоля всеки от вас се придържа към 3 минути време за изказване, за да имаме възможност за съответно дебат. Първо ще помоля представителят на Европейската комисия да ни представи с няколко думи и да отговори на казаното докладчика. Моля, имате думата. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда наистина много кратка. Моите коментари ще се ограничат на следната нема. Комисията отбелязва броя и значимостта на измененията, внесени от докладчика и другите депутати. Това е едно показателство за значението, което отдават е, европейските е, депутати на е, консолидирането и усъвършенстването на дейността на орган като Европол. Комисията счита, че наистина с тези изменения Европол ще изпълни своята задача, т.е. да бъде един орган, който да е отговорен пред Европейския парламент, европейските институции и европейските граждани като цяло. Също времено разбираме, че възбуди голям интерес идеята парламентарния контрол да се упражнява от Европейския парламент и националните парламенти заедно. За това е, ще очакваме с е, много голямо нетърпение развитието на дебата и очакваме също така е, да се постигнат допълнителни по-нататъчни компромиси от докладчика след като обсъди нещата с докладчиците с, в сянка. Госпожа Полякайто от Литовското председателство. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз ще бъда много кратка. Искам само да потвърда, че председателството а, иска да се постигне е, напредък по тази тема. Работиме член е, по член, като целта е е да се постигнат колкото може повече компромиси с е, съвета и се надяваме, че съвета и следващото председателство ще могат да инициират официален диалог с парламента, за да може този регламент да влезе в сила колкото се може по-бързо. А сега а, започваме нашия дебат. Имаме а, трима желащи да вземат думата от името на а, докладчиците в а, Сянка. Благодаря, госпожо председател. Наистина тази тема е огромно значение, но като че ли нещата малко закъсняха. В пространството на правосъдие, свобода и е извънредно важно да разполагаме с подобен орган. Не става дума само за приспособяване към а, изискванията от Лисабон, но също времено и да има едно по-интегрирано функциониране и включително и при обработката на личните данни. Напредък е значителен. Постигнали сме доста компромиси, навлизаме, разбира се, и в едни по-трудни сфери. Бих искал да спомена някои проблеми от значение за моята политическа група. Първо, ясното разграничение между Европол и СЕПОЛ. В никакъв случай не бихме искали тези две агенции да се препокриват по някакъв начин или техните дейности да се смесват. Те са, имат точно определени функции и трябва да ги изпълняват. Второ, предложението на докладчика за допълнителен парламентарен контрол, за възможността за допълнителен парламентар, парламентарен контрол е огромно значение. Това отговаря на духа на разпоредбите на Лисабонския договор. Необходимо е обаче този парламентарен контрол наистина да бъде ефективен, да се извършва в реално време. За това аз и внесах изменения свързани с възможността наблюдатели да участват в работата на управителния съвет или да проследяват дебатите в рамките на агенцията или пък да се премахнат съответните органи, които няма да допринесат за допълнителна ефективност на Европол. Същевременно трябва да се обсъдат доп допълнителни, е, допълнително всички разпоредби, свързани с защитата на личните данни, които трябва да отговарят на европейското законодателство в е, тази област, е, както и достъпа на частни организации, е, като бъдат фиксирани точните критерии за възможност на достъп трябва, може би, да се направи оценка или преоценка на съществуващите споразумения и договори, защото в последно време установихме, че не знаеме и не сме сигурни, че европейските стандарти се спазват навсякъде от нашите партньори. И трябва да се развие и една нова култура на защита и на европейските данни. Имаме, ще имаме, имаме един европейски независим орган, и това трябва да се вземе е, предвид. Благодаря на всички колеги, които участват в нашето заседание. Разбира се, интересите на националните парламенти трябва да бъдат взети предвид, тъй като това се предвижда и в е, Лисабонския договор, колеги. Много ви моля, спазвайте дисциплината, за да можем да имаме и втори кръг на въпроси и отговори. Господин Кирков, имате три минути. Благодаря, го. Нека да подкрепя Европол като цяло. Това е една изключително важна агенция. Надявам се, че моята страна ще продължи да участва в дейностите в рамките на Европол, тъй като Европол върши много важна работа. Искам да подкрепя минималното разпределение на средства за Европол. Ако искаме от Европол да поема на плещите си допълнителни задачи, като тези свързани с поразумението SWIFT и с поразумението за обмяна на регистрационни данни на пътниците, то трябва да има и достатъчно финансови средства. По отношение на контрола, това е основният ми коментар. И преди съм казвал, че Европол не трябва да се политизира. И не трябва да се подчинява на някакви конкретни правила и разпоредби, които са изключително прескриптивни, изключително контролиращи, тъй като по този начин работата на Европол ще се осложни. Знам, че тук има представители на националните парламенти и трябва да кажа, че от гледна точка на Великобритания, но и вероятно не само, е много важно да има правни основания за сътрудничество между различните държави и парламенти и тези правни основания трябва да бъдат уточнени преди да преминем към дебат по същество. И накрая, струва ми се, че трябва да сме изключително предпазливи не би следвало да ограничаваме, да слагаме хомот на, на Европол, защото постоянно се появяват нови предизвикателства и не ми се иска да стигаме до ситуация, в която Европол няма да може да направи нищо или пък ще се забави неговата дейност твърде много, просто за да се откликне на някакви разпоредби, свързани с контрола. Не ми се иска Европол да става политически по своя характер. Имаме доклад, който се появи наскоро по отношение на Унгария и в тази връзка не ми се иска да се слагат ограничения пред Европол. Тази организация трябва да действа по един добър, акуратен начин. Естествено, трябва да има някакъв вид контрол, но за тази организация трябва да има достатъчно много свобода. Благодаря. Благодаря господин Кърхоп и сега последния докладчик в сянка, госпожа Ернст. Благодаря ви. На първо място искам да благодаря на докладчика. Като цяло, нашата отправна точка в комисията Либе е уместна. Това е много важно досие. Ние често критикуваме Европол, неговата дейност, говорим за липса на прозрачност, много често не можем да упражним какъвто и да било контрол. При нас идва господин Уейнрайт и ние изказваме своите притеснения. Сега обаче би следвало да направим малко повече. Какво смята Гуе? Обединената европейска левица по целия този въпрос. Няколко думи за, за приложното поле на първо място. Добре организирана престъпност, сериозна организирана престъпност. Доколко обаче да се простират правомощията на Европол, докъде да стигат те? Този дебат трябва да се проведе и то трябва да му се даде достатъчно време. Не искам Европол да бъде твърде е, натоварен. На второ място, не смятаме, че трябва да се сливат СЕПОЛ и Европол. Парламента се противопоставя на това искане от страна на комисията и на съвета. Не би трябвало да има сливане. На следващо място, аз лично смятам, че трябва да има някакъв вид е, контролиращ орган, наблюдаващ орган. Разбирам, че може да има по един-двама колеги от всяка политическа група в този контролен орган. Които да са тези хора, те трябва да имат пълен достъп до информация, до документи, не можем просто да задаваме въпроси на Европол и да чуваме какво ни отговарят те. Не. Хората, които ще контролират, трябва да могат да проверяват доколко информацията, която им се дава е достоверна. На следващо място, парламента трябва да знае какво се случва на всеки един етап. Същото въжи и за националните парламенти. Естествено, ние не можем да взимаме решение като парламент и ние по-скоро ще играем консултативна роля. Има предложение на Френското народно събрание в тази връзка, което би трябвало да бъде умислено. Е, като цяло трябва да, да си отделим достатъчно много време за това предложение. Искам да благодаря на докладчика. По отношение на парламентарния контрол ние ще подкрепим тази идея. И накрая по отношение на защитата на данните, Това е много обсъждана тема в момента. Ще има изпълнителен комитет. В тази връзка е, трябва да кажа, че ние ще положим всички усилия, за да стигнем до е, консенсус е, в рамките на срещата на докладчиците в Сянка. И така стигаме до представителите на националните парламенти. Ще изчета всички записали се. For Hungary, Madame Mathieu, Mr. Latskovskis from Latvia, Madame Caramondi from France, and um, myself. Is there anybody else who would like to... Някой друг иска ли да каже нещо? Господин Мишел, някой друг от националните парламенти, ако искате да кажете нещо, моля да се обърнете към длъжностните лица в залата или към секретарията. Започваме с лорд Хани. Oh, sorry. Is that one, Is that on? It's on. Thank you very much. Много благодаря, госпожо председател. Искам да направя някои бележки. Нека в началото обаче да подчертая, че говоря само по членове 53 и 54 от регламента, ако не се лъжа. Предложение 6, 3, 6, 6, 4, 4. Ние сме дали своята позиция на британското правителство относно дискусиите в съвета. В началото искам да благодаря на комисията Либе и на вас самата, госпожо председател, за това, че поканихте националните парламенти в този дебат по отношение на контрола върху Европол. По един невиждан до сега начин, вие вземате предвид смесените правомощия в тази област. Националните парламенти имат водеща роля тук – ще успеем да създадем добър надзор и контрол само ако работим в сътрудничество с Европейския парламент. Това е третата среща с консултативен характер, която провеждаме и тези срещи са изключително полезни. На 11 септември имахме среща по темата, в камерата на лордовете. Между другото, аз съм председател на подкомисията по вътрешни работи. А иначе нашия титулярен председател изпрати писмо, в което казва какви са нашите позиции. Те си остават същите. Смятаме, че механизма за контрол трябва да е улекотен, не трябва да се създават нови институции и трябва да се използва договореното в рамките на общите ни срещи между вашата комисия Либе и съответните комисии по вътрешни работи от националните парламенти. На второ място, и това е изключително важно, смятаме, че парламентарния контрол не трябва да се извършва така, че да се намесваме в оперативната дейност на Европол. Какво смятаме по отношение на предложените изменения? До каква степен те отговарят на тези две цели? Това поискахте от нас да коментираме днес. Струва ми се, че предложения комитет за надзор има някаква логика. Мога да отправя критики към стратегията на докладчика, а именно искането Европейския парламент да има по-голяма роля в този надзор. Знам, че френския и ирландския парламент вече повдигнаха подобни възражения спрямо тази роля на, на Европейския парламент в писмени становища. Много от дейностите, за които говорим, остават правомощия на държавите членки. И вероятно те ще останат така в обозримо бъдеще. Така че процедурите в рамките на комисията трябва да са уравновесени. Освен това, Както каза и докладчика, и то справо в края на своето изказване, Европейския парламент вече има привилегировано право на глас чрез бюджетната процедура. Това не въжи за националните парламенти и това ще продължи да е така. Ето защо, когато говорим за надзора, той трябва да е разпределен равномерно. Много по-равномерно, отколкото е сега. На следващо място стигаме до предложението за парламентарен отдел за надзор. Тук имам сериозни опасения. Те са свързани най-вече с съществуването на такова звено. Правомощията, които се предвиждат тук, подкрепиха моето виждане до сега. Сега се дават правомощия свързани с автономията на, на, на, на, на наблюдението на, на, на полицейската дейност, нашите парламенти дори не могат да мечтаят за подобни правомощия на контрол върху дейността на Европола. Европол е една много активна, много полезна организация. Естествено, че трябва да има някакъв контрол и надзор върху нея, но Европол трябва да има необходимата автономност, е, свобода на действие. Така че се надявам, че ще успеем да намерим някъде пресечната точка между нашите виждания, колкото и да е трудно това. Благодаря, казва председателката. Това е специална среща и не искам да съм груба с е, поканените гости. Моля ви да се придържате обаче към дадените ви две минути, защото ако надхвърлите времето си, няма да ви дам думата за второ изказване. Ако всеки спазва дадените му две минути, ще може да се изкажем още веднъж. Следващия в моя списък е депутата от Унгария. Извинявам се, че ще произнеса ужасно вашето име. Господин Кенгела има думата. Соня Европа господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Бих искала първо да благодаря за това, че имам възможност да се изкажа пред комисията Либе. За нас е чест да участваме в вашето заседание Европола, е Европейска агенция, чието чиято дейност е задоволителна, но са необходими някои промени и приспособявания следствие влизането в сила на Лисабонския договор. Струва ми се обаче, че докладчик отива малко далеч. Ние подкрепяме е, независимостта на СЕПОЛ като отделна единица – в никакъв случай не можем да подкрепим сливането на двете агенции. Комисията твърди, че предложението е продиктувано от бюджетни съображения, но не е доказано не е доказана необходимостта от това. Така че Европол и СЕПОЛ би трябвало да останат независими отделни агенции, тъй като сливането би се отразило отрицателно върху тяхната независимост. И двете агенции имат различни задачи и цели. А, колкото в а, компонент защита на, на данни, информация и така нататък. Дори тук намираме е, аргументи за разделянето на двете агенции, а не за тяхното сливане. Искам да ви припомна, че на заседанието на 8 октомври е, бе взето решение за изместването седалище на СЕПОЛ. Ние ще внесем предложение до две седмици и се надяваме да постигнем е, успех, т.е. нашето предложение да бъде прието. Нека не забравяме също така как, какво решение беше взето на 11 април 2011 година относно е, междупарламентарното сътрудничество. Е, подобно сътрудничество би било успешно само ако има равноправно участие на всички заинтересовани и участващи страни по-скоро, че трябва, трябва да се увеличи е, ролята на парламентарният контрол, е, както за Европейския парламент, така и за националните парламенти. Всичко това обаче е записано в Лисабонския договор. За сег... в момента все още не сме свидетели на достатъчен парламентарен контрол и за това смятаме, че е необходимо да се създаде наистина звено, в което да бъдат представени Европейския парламент и националните парламенти за упражняване на парламентарен контрол. Благодаря. Сега госпожа Матю. Мерси, Благодаря ви, госпожо председател. Аз също бих искала да приветствам с добре, душ, добре дошли колегите от националните парламенти. За нас винаги е истинско удоволствие да работим заедно с тях по проекти на Европейския съюз. Бих искал също така да поздравя докладчика и докладчите в Сянка, които работиха много усилено по това предложение на Европейската комисия Докладчика с пълно право каза, че предложението на Европейската комисия много закъсня и всички знаем защо. Защото отначало, първоначално всъщност имаше две предложения. Едната свързана с преразглеждане на правното основание за СЕПОЛ и втората регламент за привеждане в съответствие с Лисабонския договор на Европол. Но в крайна сметка Европейската комисия реши да слее двете агенции Европол и СЕПОЛ а Европейския парламент вече беше определил своя докладчик за СЕПОЛ. Политическите групи бяха определили своите докладчици в Сянка, както и докладчика и докладчиците в Сянка за Европол. Но в крайна сметка Европейската комисия тук ни изигра доста неприятен номер с предложението да след двете агенции. Но както каза и колегата от Националният парламент, който се думата преди малко, вероятно ще има предложения от страна на съвет и ние ще можем да работим по това предложение. И това не би било положително, защото, както казаха вече някои от колегите, всички ние сме против сливането на Европол и СЕПОЛ, тъй като европейските полицейски сили имат нужда от независимо, истинско, добре функциониращо обучение. Ето защо все по трябва да продължи да осъществява своите функции, тъй като все по е една агенция, която работи отлично, а от друга страна Европол е агенция, която има съвсем различна, много важна мисия. И тази мисия беше допълнена от една много, много важна мисия, мисията за борба с киберпрестъпността и за наблюдение на трафика с наркотици. Както виждате, това са много важни цели, свързани с съответният бюджет и смятам, че за да успеят да изпълнят по възможно добър начин своите мисии, двете агенции следва да останат отделни звена. Ето защо предложението, което правят докладчика и докладчите в сянка са изключително важни. Смятам, че трябва да проявим предпазливост към функционирането на Европол. Трябва да оставим на Европол свободата да определя своята е, оперативна дейност, оставяйки им добри възможности за собствено управление. А по отношение на обработката на лични данни, да, действително би било добре да разгледаме въпроса с Европейския орган за защитата на личните данни. По този начин ще запазим всички законодателни изисквания, без, пак повтарям, да по някакъв начин да възпрепятстваме доброто функциониране на Европол. А относно управлението, струва ми се, че никой към момента не се е оплаквал от управлението на агенцията. Разбирам, че трябва да се въведат някои изменения, в частност да се засили парламентарният контрол, но ми се струва, че предложенията на, Европе... на нашия докладчик са напълно уместни и не смятам, че следва да, да засилваме контрола. А относно международните споразумения, трябва да се вземат предвид рамката, в която ще се изключват за напред международни споразумения, но ми се струва, че трудно може да приложим обра... в... с обратна действие за вече съществуващите споразумения, тъй като това предполага повторно започване на преговори по всичките споразумения, което ще бъде изключително трудно и ще отнеме много време. Благодаря, господин Латковски от Латвия има думата. Уважаеми колеги, най-напред ние сме убедени, че е важно да има парламентарен контрол, но този контрол следва да се осъществява вече съществуващите парламентарни структури. Ето защо ние не виждаме никаква нужда да се създава този нов център за парламентарен контрол. Комисията по основни права правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент може да организира срещи с представители на Европол и участието на съответните компетентни комисии на националните парламенти. От своя страна, националните парламентарни Компетентните комисии в националните парламенти също могат редовно да заседават по въпроси, свързани с Европол. Запознах се с предложенията на колегите от националните парламенти и смятам, че трябва да разгледат и тези предложения тук във вашата парламентарна комисия на Европейския парламент. Благодаря ви. Думата има госпожа Караман Ли от Франция. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви и за поканата представители на националните парламенти да участват на тази среща с е, представители на Европейския парламент. Относно това предложение за регламент бяха подинати три важни въпроса, на които ще се спра накратко. Първо, първо относно предложението за сливане на двете агенции, ние също му се противопоставяме по вече споменатите причини. Второто предложение е свързано с а, обменът на информация и на лични данни. Настоящите разпоредби според нас не гарантират достатъчна защита на личните данни и разрешението на държавите членки трябва да се дава всеки път изрично, а не да се смята за автоматично предоставено. А по въпроса за управлението на Европол, след като разгледахме проекто доклада на господин докладчика, който той представи преди малко и за което му благодаря, предлагаме някои дребни изменения. Смятаме, че могат да бъдат постигнати няколко подобрения. Така, например, кандидатът за поста изпълнителен директор, определен от управителния съвет на Европол, да бъде поканен на заседание тук. Говори се за нещо като изслушване, но ние смятаме, че Центъра за парламентарен контрол следва да изготви доклад и оценка за това предложение преди самото изслушване и всъщност още дори преди самото определене на кандидата от страна на управителния съвет. И по последният важен въпрос, а именно парламентарния контрол – Може би си помните, че ви изпратихме резолюцията, прията вчера от Комисията по европейски въпроси и която ще бъде разгледана от Комисията по правни въпроси, на която аз съм член. Ние сме за създаването на една комисия, в която да участват и членове на Европейския парламент, и членове на националните парламенти. Тази комисия със съвместно участие следва да включва членове на Комисията на Европейския парламент и по двама представители на компетентните парламентарни комисии на всеки национален парламент, за да може да се вземат предвид всички особености на националните парламентарни системи, в частност факта, че в някои парламенти има двукамерна система. А относно съвместното председателство на председателят на парламентарната на Комисията Европейския парламент Либе и на председателя, идващ от Националния парламент на държавата, която в момента осигурява активното председателство на съвета. И накрая относно предложението за регламента, свързан с Европол и защитата на личните данни. Това е факт, който беше припомнен, но ние не стояваме на тази необходимост, тъй като въпросът за защитата на на личните данни, т.е. досието, което в момента разглеждате, към момента не напредва и за това трябва да прояви много голямо внимание и бдителност за разпоредбите, които ще се включат в този нов регламент за Европол. Това е позицията поне към момента на френският парламент. След един месец тази позиция ще бъде допълнена. Сега говорим за позицията на една от нашите парламентарни комисии, но след месец ще имате цялостното становище на нашия парламент. Благодаря ви. Документът, който ни изпратихте, действително беше разпространен на всички участници в днешното заседание. Колеги, ще прочита имената на останалите записали се за да изказване. Карстен Лауритсен from Denmark, then Mr. Alexander Pocic, I hope, from Poland, then Mr. Bronze and then myself. Anybody else? Някой друг иска ли да вземе думата? Не, в такъв случай господин Мишел има думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Аз също се радвам тази възможност да участвам в съвместно заседание с представители на националните парламенти, които разбира се при вас съм за добре дошли и много ще се радвам да чуя техният принос в този важен дебат. Той е важен както по същество, но той също така е възможно да се представят някои малко по, за мен поне, необичайни позиции. Извинявам, бих искал да извиня нашата докладчик в сянка, която няма как да присъства днес. Ние, разбира се, подкрепяме цел, целта на предложението именно засилване функционирането на Европол за да може агенцията да действа по-ефективно, но и да бъде по-демократична, а именно да се осъществява по-реален демократичен контрол върху агенцията. Но аз имам известни тревоги за някои доводите, които се използват. Тоест, че трудно ще се предоговарят вече договорени споразумения. Това малко отговаря на принципа, че за да си живеем щастливо и спокойно, трябва да живеем потайно. Този принцип обаче не отговаря на европейските ценности. На второ място наясно съм с всички качества на нашия докладчик и напълно му се доверявам, но поне до момента от негова страна не чух нито един убедителен довод, който да покаже, че сливането на Европол и СЕПОЛ действително е по някакъв начин може да намали тяхната ефикасност. Аз лично виждам само добавена стоеност от това предложение на Европейската комисия. Така, например, се представя с една академия в рамките на Европол, която напълно отговаря и възприема добавената стоеност и опита на трупа в Европол и също така тези цели се вписват в един много по-общ контекст и много по-сериозно, с много по-сериозно определени цели. И тъй като не виждам какви са проблемите за сливането на тези две агенции, смятам, че причините за отхвърляне на това предложение са по-скоро от емоционално естество. Тоест, противопоставяме се на всякаква промяна, без да се вълнуваме от възможностите за подобряване на функционирането на положителното взаимодействие и на економите, въпреки че именно економи ни трябват в момента в Европа. Също така, не ми се иска дори да си помислям, че може някъде да има и други по-задни мотиви за противопоставяне на това сливане. Всичко това за мен е са доводи. Според мен единственият елемент, който гарантира истинската добавена стойност е истинското сближаване, дори сливане на тези две институции. Наистина, но наистина не виждам каква е добавената стойност да се поддържа съществуването на две седалища за тези две институции. Мога да ви уверя, че примерно моята баба, която живееше на село, не може, не би могла никога да разбере а, причините за това разделяне и аз самият не ги разбирам. Съжалявам, малко, си, малко дълго се изказах, но а, това е защото се развълнувах и винаги говоря дълго, когато съм развълнуван. Благодаря. Следващи, е господин Атанал от Дания. Благодаря за тази възможност да присъствам тук и да ви представя мнението на датския парламент, що се отнася до Европол. Искам да благодаря на Либе, естествено, за комисията, а, за поканата, извинете. Дания е в особено положение. Що се отнася до Европол? Ние имаме правна резерва, която е в действие. И докато не се проведе референдум по темата, Дания ще бъде в трудно положение във връзка с Европол. Ние смятаме, че трябва естествено да има някакво законодателство, но нашите резерви остават. Споделяме писмените виждания на някои парламенти, най-вече на Ирландия, както и казаното от някои колеги днес – по отношение на парламентарния надзор и органа в тази връзка, смятаме, че тук трябва да има гъвкавост, трябва да има ефикасност. Искам да кажа, освен това, и това е моята лична позиция, е, че е намерено равновесие в предложението на текста, но това равновесие не отчита в достатъчно голяма степен държавите членки и тяхната роля. Когато се говори за, за съвместния комитет за парламентарен надзор – тук няма кой знае каква гъвкавост. В Дания имаме три органа от този вид, които извършват надзор. Така че ние можем да потърсим малко по-добро равновесие между националните парламенти и комисията ЛИБЕР. Това го казаха и други колеги и днес и писменно казано и от Ирландия, не на, на последно място. Благодаря ви и това е моето мнение за днес. Благодаря. Сега, господин Почич, извинявам се, ако произнасям името ви погрешно. Заповядайте. Пани Przewodnicząca, drodzy колеги. Госпожо председател, скъпи колеги, Полското становище е положително. Става дума за а, предложението, проекто, предложението за промяна а, статута на Европол и СЕПОЛ. Смятаме, че наистина, че правното основание трябва да отговаря на разпоредбите на Лисабонския договор. Същевременно обаче трябва да, да намериме решение, което да ни позволи да усъвършенстваме и консолидираме съществуващите механизми и инструменти, а не да започваме от начало. В Полша е, често се казва, че най-доброто понякога убива доброто. И за това а, сме малко скептични от прямо предложенията на комисията. Комисията предлага реформа в дълбочина на структурите, предлагайки сливането на Европол и СЕПОЛ. Сега не виждаме каква, какъв каква, какъв е мотива, как, какви аргументи биха могли да бъдат изтъкнати за, за подобно сливане. Не виждаме къде е добавената стойност, нито включително економии, които биха могли да бъдат осъществени от държавите членки. Представете ми да кажа и няколко думи по повод изказванията на колегата Мишел. Господин Мишел спомена баба си и своя собствен опит. Но е, в Пълша казваме, че кравите и кокошките не могат е, да живеят в един и същи обор. <laughs> Така че аз отхвърлям неговото предложение. Същ, същ, същ, Същевременно приветстваме и предложението за е, парламент, орган за парламентарен е, надзор, но всичко това трябва да, да бъде в рамките на съществуващите структури, а не да създаваме нови институции или звена. Е, приветстваме и подкрепяме един ам, по-лек, по гъвкав контрол, който е, няма да бъде намеса в дейностите на е, Европол и няма да се намесва в е, особено в поверителните е, аспекти на дейността на Европел. Също така е, бих, бихме искали да подчертаеме необходимостта от по-ефективни и ефикасни решения относно защитата на данните. Да има ефективност при обработването на данните, да има много добро сътрудничество с, големите, с другите звена, но на първо място да бъде защитата на личните данни. Благодаря. Благодаря, казва председателката, господин Бронс. Благодаря. Доколкото разбрах, Европол ще бъде натоварен и с киберпрестъпността, включително, включително и е, престъпленията, свързани с кредитните карти, е, детската порнография и така нататък. Разбира се, необходимо е това, но е, ако обаче киберпрестъпността. Престъпността води до ограничаване и на политически възгледи. Това означава, че Европол в един момент ще има е, въз, възможност да се намесва в политическите вземане на решения и същевременно да, да налага правилата е, на страните, които имат повече контрол на тези, които имат по-малко. На Последно място на списъка съм аз, казва председателя. Е, сега разбрах, че не могат е, е, кокошките и кравите да, да живеят в един обор. Току-що го научих. Не знам кой, кого имате предвид, като говорите за крави и кокошки. Но, първо, по съвместния парламентарен надзор, да, но той трябва да бъде ефективен. Ако и, идеята е да създадеме звено от е, Либе и представители на националните парламенти. Това ще стане на, на практика. Ще имаме 16, 116 а, допълнителни а, е, контролери. Не знам как подобна звено могат, може да работи ефективно. Просто ще има препокриване, липса на, на ефективност и така нататък. Така че аз мятам, че е, подобно звен, звено няма да бъде ефективно. Искам да кажа на тези, кои, не тези, които са тук, а тези, които отсъстват. В момента имаме представители на 7 държави членки. И ако искате, ако те искат да кажат, че е, националните парламенти са изключени от нашата работа и не участват, ами нека първо да дойдат и да присъстват на това заседание. Така, господин Киркоп каза, че има опасност Ев, Европол да се превърли, превър, превърне в една е, Европол, е, европейска полиция. Така че, но мисля, че последните раз, разкрития относно наблюденията и подслушванията доказват, че трябва да има по-ефективен контрол. Колкото до защитата на данни и контрола на защитата на данни. Аз с, с, наистина смятам, че трябва да има допълнителен, по-ефективен контрол, защото в никакъв случай не трябва да допускаме националните органи да бъдат изключени от целия пропоц. Сега, ня, някой а, смятат, а, че а, наблюдението над киберпрестъпността може да доведе до едно прек, прек, прек, да има последици за целия Европейски съюз. Да, наистина на а, основата на опит от а, Нидерландия, наистина смятаме, че Европол трябва да има възможност да действа от името на всички в случай на киберпрестъпност. Така, ще се придържам към казаното и към ограниченията, които е, наложих и на другите. Мисля, че общо, е, общо взето приключи. Господин Хано, имате думата. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата отново. Този път се надявам, че няма да пресроча времето. Определено смятам, че жалко, че не успяхме да поговорим малко повече за мандата за звеното за парламентарен надзор. Защото аз и моята парламентарна комисия смятаме, че звеното е най-проблемно, а не самата комисия. Що се отнася до размера на комисията, предполагам, че сте права. Но ако искаме националните парламенти да получат място в тази комисия, то това означава, че всеки парламент трябва да е представен. И съответно членовете ще бъдат твърде много, но те никога не могат да бъдат и твърде малко. Така че вероятно е по-добре да се действа по този начин. Както казаха много колеги, не трябва да се намесваме твърде много в дейността на Европол. Има други механизми за упражняване на контрол. Надявам се, че в крайна сметка ще се появи някакво предложение, което ще е малко по-улекотено от настоящото. Госпожа Ерс, за втори път. Мисля, че е добра идея да поговорим. Погледнете националните парламенти. Вижте какво се прави там. На регионално ниво често има контрол върху дейността на полицията. Хората, които ще отговарят за контрола, трябва да работят по ефикасен начин. Комисията Либе е твърде голяма. Има много по-ефикасни органи и звена в държавите членки, които могат да докладват пред националните парламенти. Това е една много по-добра стратегия, много по-разумна стратегия. Двама човека от всяка една страна. Мисля, че това е правилният път. Говорихме за координация, за обмен. Естествено, тук обаче има два различни елемента. Как си мислите, че ще може да упражнявате вие самите толкова добър контрол? Отделните членове е, с техните правомощия не би трябвало да се налагат контрола не може да се осъществява по такъв начин. Трябва да има сътрудничество. Не говорим за някаква детска игра или за шега. Контрола е нещо много важно и за да се осъществява, той трябва да видим точно какво трябва да е участието на всички. Трябва да има участие на широка основа, но не е, в рамките на някакви 100-200 човека, защото това ще е смешно вече. Демокрацията не работи така. Благодаря, госпожо Емст, господин Вайденхолцер. Благодаря. Когато говорим за контрол, по някакъв начин имаме предвид контрол върху оперативната дейност на Европол. За мен най-важното е всеки път да може да се получава информация – това е същественото. Не става въпрос за допълнителен контрол в рамките на управителния съвет, например. Лорд Хане каза нещо много важно. Всички парламенти би следвало да участват. В нашите страни има различна парламентарна култура. Някои парламенти са еднокамерни, други са двукамерни. Като цяло, би следвало да проведем един по-рационален дебат по темата. Най-важното е да имаме доверие. Ако имаме доверие, той самия орган ще работи по ефективен начин. Благодаря. Иска ли някой да каже нещо за втори път, преди да дам думата на докладчика? Нека аз да кажа няколко думи. Госпожа Ернст право говори за прозрачност, за достъп до документи. Знаем, че е в задънена улица проекта на регламент за достъп до документи. Задънената улица се намира в полето на съвета. Достъп до документи е изключително важен, когато има демократичен контрол. И знаем, че имаме проблем по отношение на Европол, тъй като Европол отказва достъп до документи по искане на трети страни. Аз го знам от собствен опит, защото аз съм завела дело по отношение на липсата на достъп до документи. Обърнала съм се и към омбудсмана. Много е важно новия регламент за прозрачността и за достъп до документи да се приеме много бързо от съвета. Така приключвам и ще дам думата на докладчика. Всъщност има още едно искане, госпожа Караманди. Благодаря госпожо председател. Ще си позволя само с няколко думи да се върна на парламентарният контрол и представянето на националните парламенти. Доколкото разбирам, ви искате този комитет или този контролен орган да не включва прекалено много членове. Ние предлагаме да има по двама представители на всеки парламент, да има по един от всяка камера при двукамерните системи е минимум, който ние може да приемем. Нашето първоначално предложение е да има по двама представители на, от всяка камера, но ако това ви се струва много, трябва да имаме поне по един от камера. Няма как да изключим една от камерите при двукамерна система. Така че, моля ви, вземете предвид всички парламентарни култури, които съществуват в Европейския съюз и ги включете в този контролен орган и, и евентуално нека да предвидим един допълнителен член, който да замества член, който не може да присъства. Uh, uh, не знам на кого се пада тежката задача да гарантира пълното представителство от страна на всички парламенти и камери и от друга страна необходимостта от ефикасност и ефективност. Мисля, че господин Диас Демер е този, който ще се нагърби с тази задача. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за милите думи. Нека да се опитам да обобщя казаното от 20 оратора. Повечето от изказванията бяха в три области. Сливането, парламентарния надзор и звеното за такъв надзор и защитата на данните. Нека да си призная, че аз лично съм упражнявал надзор и върху мен са упражнявали надзор в рамките на моята парламентарна кариера. В моята страна съм отговарял и за сигурността. Съответно, моята отправна точка не е чисто теоретична. В своето предложение аз естествено отчитам ролята на националните парламенти, когато става въпрос за надзор върху собствените им полицейски служби и органи. Този парламентарен надзор в национален план е много по-засилен, отколкото ролята на Европейския парламент. областите, в които Европол има правомощие, са много по-малко на брой от областите на, на правомощия на националните полицейски служби. Вие би следвало да знаете, че преди три години госпожа Демичи може да ме подкрепи тук. Се появи едно предложение – Три години вече се работи по това предложение. Преди три години обаче цял ден обсъждахме в парламента националния надзор. Идеята за звено за надзор се появи като последица от този дебат, който тече вече 3 години. Националните парламенти, между другото, са участвали в всички тези разговори и тук конкретно трябва да спомена Камерата на лордовете. Така че моето предложение за този надзор, за, за това звено за надзор, напълно отговаря на член 88 от договора за функциониране на Европейския съюз. Както каза господин Кърхоп, член 88 е правното основание за участието на националните парламенти и за такова звено за, за сигурност. Така че ние нямаме никакво съмнение, че правното основание тук е член 88. Това звено, за което говоря, и както Софи справо посочи, би следвало да бъде по-специализирано и по-ефикасно. И сега се обръщам към френския колега. В предложението си казвам, че трябва да има един представител от всеки национален парламент. Не двама. Двама ще е твърде много, според мен. Говорим за един специалист. По отношение на ролята на това звено за контрол. Не си мислете, че това звено ще може да се намесва в разследващата дейност, например. Никога не съм имал предвид нещо подобно. Това е правомощие на националните парламенти. Когато говорим за SWIFT, за регистрационните данни на пътниците, се налага понякога да разглеждаме документи, които са поверителни, само че нивото на, на, на сигурност е изключително високо. Идва документа, след това той се премахва, няма копия, няма и следа от него. Така че сигурността не би следвало да представлява проблем. Само, че парламентарният надзор е изключително важен. Съвсем накратко към господин Мишел. Аз съм против сливането. Аргументите против сливането са изключително уместни. По отношение на казаното от унгарския колега, нека още веднъж да подчертая, че и ние сме против това сливане. Освен това, сме против начина по който съвета използва договорите. Например, член 341. Члена, в който се споменават седалищата. Съвета не тълкува и не използва правилно този член. Член 341 говори за седалищата на институциите на Европейския съюз. Тук говорим за седалището на парламента, например, само че агенцията не е институция. Съответно, 341 член не би следвало да се прилага тук. Ето защо смятаме, че трябва да се представи пред парламента правно становище по темата. И с оглед на това становище ние ще решим какво да правим, но в момента няма как да кажем нещо по отношение на седалищата, тъй като правилното основание не е точното и ето защо трябва да, да изчакаме да видим какво ще стане. И накрая защитата на данните. Изключително важна тема. Тя е свързана с сигурността. Аз самия, както знаят много от моите колеги, вече 3-4 години се опитвам да гарантирам, че защитата на данните се включва във всеки един текст, който засяга Европол. Необходимо е да има гаранции за дейността на такава агенция като Европол, агенция от сферата на правоприлагането. А съвсем скоро аз ще се срещна отново с Петър Хастингс и ще му кажа докъде сме стигнали в нашата работа. От него също ще очаквам информация, тъй като настоящото досие е в тясна връзка с правния текст за защитата на данните. Много високо ценим приноса на националните парламенти и ще вземем предвид всички направени предложения. Ние имаме възможност да създаваме законодателство, а вие имате възможност да оказвате влияние. Ние имаме нужда от вашето влияние, търсим го, не защото това е написано в член 88, а защото ние наистина искаме Европол да бъде ефективен, и за да стане ефективен той трябва да има съвместни действия между националните парламенти и европейските парламенти трябва да има съвместен надзор. Благодаря. Господин докладчик, вие говорихте за връзката между регламента и директивата, за защитата на данните, за, за разговорите, които в момента тъкат между съвета и парламента. Искам да се обърна към колегите ни от националните парламенти. Окажете натиск върху вашите правителства, за да се приеме директивата, тази директива от сферата на правоприлагането, която е толкова важна. Трябва да се приеме тя съвсем бързо. Така стигаме до края на това мини заседание. Искам да благодаря на всички колеги от всички парламенти за участието. За мен беше удоволствие да разговарям по темата. Мисля, че цареше дух на доверие, на сътрудничество. Надявам се, че ще има и допълнителни срещи от този род и съм сигурна, че ще успеем да намерим най-добрите решения под ръководството на нашия докладчик, естествено. Благодаря на всички за това, че дойдоха. Прекратяваме временно заседанието за 8 минути до 11.30. Но всъщност всички са тук. Има ли някой тук? Изобщо. Всички, които са свързани с следващата точка, са в залата, така или иначе, така че преминаваме веднага към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на колегата Карлош Коелю. Той се нарича наблюдението на морските външни граници в контекста на оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз някой трябва да се намеси по отношение на тези заглавия. Четете ги и осъзнавате колко са абсурдни. Едно изречение с а, три пъти споменаване на думите оперативно сътрудничество. Смешно, нелепо. Колеги, моля ви да разговаряте извън залата, ако искате да разговаряте напуснете, ако не желаете да сте тук. И така, колеги. 177 изменения са внесени към доклада на господин Коелю. Първо ще му дам думата, за да коментира измененията и след това ще се обърна към комисията и към съвета. След това ще дам думата и на другите колеги. Заповядайте, господин Коелю. Че. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал най-напред да благодаря на всички колеги и в частност на докладчиците в сянка за техния принос. Трябва да си призная, че когато погледнах, когато получих измененията, не получих превода на всички тях, но от тези, които успях да се запозная, установявам, че има основно три вида изменения. Първите биха искали да ограничат приложното поле на регламента, съответно и правомощ на Европейския съюз в тази област. И както добре разбирате. Аз не мога да приема тези изменения. Втората група са измененията, които искат да разширят приложното поле на регламента, съответно и правомощията на Европейския съюз, т.е. да му дадат правомощия, каквито няма. И дори да искаме да направим нещо подобно, просто нямаме тази възможност. И на трето място оставят няколко изменения, които действително положително допринасят за моя доклад и на техните вносители бих искал да благодаря. Бяха внесени близо 200 изменения и ми се струва, че с... ще бъде уместно отново да се срещнем с докладчите в сянка, за да намерим компромисни изменения. Това ще улесни гласуването и също така в рамките на тези компромисни изменения ще можем да запазим балансирания подход, който се надявам, че съм успял да постигна доклада си. Така че с ваше позволение бих искал да се спра на пет елемента, които според мен са най-важните в този доклад, както и в измененията. Първо, главното основание. Говорим за наблюдение на морските граници и в конкретния контекст на необходимостта да има много ясни правила относно търсенето спасяването и сварането на брега само, и подчертавам, само за операциите координирани от Frontex и финансирани от бюджета на Европейския съюз. Всяко крайно предложение, което надхвърля това предложение, не е приемливо от правна гледна точка. Трябва също така да приемем, че макар някои от нас да искат да надхвърлят тези разпоредби, това просто е невъзможно. Трябва да зачитаме правомощията на държавите членки, както и държавите членки трябва да зачитат правомощията, предоставени на Европейския съюз. Бих искал също така да ви припомня, че се изгражда общото пространство на справедливост и правосъдие и сигурност – и в него се предвижда не само съществуването на общ надзор на морски граници, но и сътрудничеството с трети страни. Въпреки това, необходимостта да защитаваме, да наблюдаваме външните си граници, и да имаме активен и ефикасен граничен контрол трябва да се извършва при спазване на основните права на мигрантите и спазване на основният принцип за забрана на връщането. И държавите членки отговарят за пълното прилагане на този принцип. Вторият ми коментар, госпожо председател, е свързан с потребността да имаме конкретни обравила, свързани с търсенето, спасяването и свалянето на брега при операциите, координирани от Frontex. Защо имаме нужда от конкретни правила, тъй като някои държави не ги спорват тази необходимост? Бих искала да ви припомня някои от критиките към някои от операциите на Frontex. Тези критики повдигнаха доста въпроси, свързани с операциите за търсене и спасяване. В отговор на тези критики, Съюзът на Съюза прие решение 2010-252, извинете, което, което разпорежда ръководни насоки за операциите на Frontex. Както знаете, това решение беше отменено изцяло с решение на Съда на Европейския съюз. Ето защо сега ние трябва да изготвим необходимите правила, с които да гарантираме, че операциите и дейностите на Frontex винаги зачитат основните права. И също така Frontex следва да бъде държан под отговорен за всички операции, които са координирани от агенцията. Третият въпрос е свързан с спасяването и свалянето на брега. Държавите членки в южната част на, на Европейския съюз, като Гръция, Италия, Малта и Испания, най-често се сблъскват с масовото идване на бреговете им на мигранти и лица търсещи убежище. Макар това явление да не е разпространено в целия Европейски съюз, то засяга целият съюз. Ето защо ние призоваваме за повече солидарност и за устойчиви отговори от страна на Европейския съюз в подкрепа на държавите най-тежко засегнати от пристигането на лица по море споделянето на отговорността и солидарността се превърнаха в неизменни фактори, за да се гарантира, че основните права на търсещите убежище и беженците се зачитат напълно в Европейския съюз. Скорошната драма в Лампедуза, при която загинаха много хора, въпреки усилията на италианските гранични власти, както и политичното положение в Малта, ясно показват, че настоящите инструменти следва да бъдат засилени допълнително, за да могат да отговарят възможно най-ефикасно на подобни кризисни ситуации и да подвратяват смъртни случаи. При все това, Италианските власти нееднократно са призовавали Европейския съюз да приеме план за действие за справяне с въпросите. Министър-председателят на Малта също поиска Европейския съюз да предприеме някакви мерки. От друга страна, тези две държави членки заедно с Франция, Испания, Гърция и Кипър блокират това предложение, което съдържа конкретни правила, е, свързани с търсенето и спасяването на мигранти. И единствената причина за този блокаж е отказът да се договарят конкретни правила, свързани с търсенето и спасяването на живота на мигрантите. Следващият ми коментар е свързан с международните правила, свързани с търсенето и спасяването на мигранти и тяхното съпоставяне с европейските правила. Както знаете, проекто регламента, който разглеждаме в момента, обхваща в един единствен законодателен документ съществуващите вече европейски разпоредби, както и разпоредби на международното право, като целта е да се преодолеят разминаванията в тълкуването на международните разпоредби и по и следователно да се преодолеят разминаванията в практиките. По този начин ще се гарантира по-голяма правна яснота и ще се улесни функционирането на Frontex. Решението на съда в, в, в случая C355 на черта 10 освен всичко друго, потвърди, че Европейския съюз има правомощията да приема законодателство в областта, обхванато от решение 2010 на конащата 252 на съвета. Също така става ясно, че приложното поле на предложението не излиза извън решението на съвета, което тук ще споменах. При след това, шесте държави членки, които споменах, блокират решението, защото то съдържа конкретни правила на европейско равнище за спасяв... търсенето, спасяването и свалянето на брега на мигранти, макар тези си правила да се ограничават само в случаите, когато Frontex координира морското наблюдение. Тук говорим за правилата в член 9 относно търсенето и спасяването и член 10 относно свалянето на брега. Те са най-важните правила, които се съдържат в предложението относно спасяването на живота на мигрантите и защитането на техните основни права. Основният аргумент, е, изтъкван от държавите членки в подкрепа на тяхната позиция е следният. И тук се обръщам към двата им основни довода. Първият довод е свързан с недостига на право, липса на правомощия на Европейския съюз относно търсенето, спасяването и свалянето на брега на мигранти. Нека съвсем ясно да заявя, че договорът дава на Европейския съюз правомощия да разработва обща политика на Съюза относно миграцията. И би било доста странно, Европейския съюз има възможност да приема общи правила относно граничният контрол и в частност правилата за задържане на мигранти, но да няма възможност да взема решение какво ще се случи с тези мигранти след като се озоват под контрола на граничните власти. Да, вярно, в договора няма конкретни разпоредби, които да дават на Европейския съюз с правомощия да извършва търсене и спасяване, разписано черно на бяло. Но едва с това не е такава е целта на настоящият регламент. Целта е да се разпоредят правила само за търсенето и спасяването при операции, контролирани и координирани от Frontex като по този начин се определя повсеместно задължение да се предоставя помощ на изпаднали бедствено положение плавателни съдове и да се спасяват мигрантите. Ето защо е абсурдно да се твърди, че Европейския съюз не разполага с правомощия да определя правила за Frontex, една агенция на Европейския съюз, която се финансира изцяло от бюджета на съюза и която подпомага държавите членки при морското наблюдение на външните граници. Вторият основен довод на шесте държави членки, които блокират решението, е несъвместимостта с международно правните разпоредби. Но проекто регламента много ясно постановява, че правилата следва да се прилагат в съответствие с международната правни разпоредби. Това е същата редакция, която се използва по отношение на законната миграция и граничният контрол. Ето защо е ясно, че няма несъвместимост. Става въпрос само за недостиг на политическа воля. Там, където има опасност от припокриване между разпоредбите, не за първ път всъщност Европейския съюз ще приеме законодателство, което се припокрива с международното право с цел гарантиране на по- е, ясно прилагане на практика на международно правни ангажименти поети от Европейския съюз. В заключение бих искал само да ви припомня, че Европейския съюз винаги се е гордеел с ролята си на водач на световно равнище по отношение на зачитането на правата на човека. И в този смисъл ние тук в Европейския парламент трябва да гарантираме, че това е една гордост, която ще продължаваме да поддържаме. Ето защо от правна гледна точка държавите членки могат да продължават да настояват на своята позиция, но от морална гледна точка се съмнявам, че ще могат да го направят. Невъзможно е да продължават да защитават една позиция, чрез която на практика отхвърлят своят дял от отговорността за взимане на конкретни мерки, които могат да предотвратят човешко страдание и много от смъртни случаи по европейските граждани и в частност и наречното гробище на прага на Европа в Средиземно море. Благодаря ви. Благодаря. Да, действително смятам, че ръкоплясканията са напълно оправдани. Господин Докладчик, вие споменахте гордостта. Мятам, че и ние можем да се гордеем, че именно вие работите като докладчик по това досие вече от години. Сега бих искал да дам думата на докладчите в сянка. Не всички са поискали, но мисля, че всички биха искали да я вземат, но поди това ще дам думата на Европейската комисия и на председателство, на литовското председателство и бих искал да ви помоля действително да бъдете кратки. Господин Нилсен от името на Европейската комисия има думата. Че, е... Благодаря, госпожо председател. Кажа няколко думи Що се отнася до измененията относно обхвата, няма какво да кажа повече от казаното от господин Коелю. Става дума за възможността или липсата на възможност да се разшири обхвата. Така че наистина няма какво да добавя допълнително. Виждам, че някои изменения от нас се отнасят за клаузите за защита, както и защитата на основните права по силата на член на четвърти. Готови сме да обсъдиме и да задълбочиме, но в крайна сметка правилата, които съществуват, биха могли да бъдат да се, прила, да се биха могли да се прилаг на практика, също така и хоризонталните правила, които могат да се прилагат от държавите членки. Що се отнася до е, спиране или до е, намес, намесване и е, на кораби, които не са в които не, не, не изпитват в момента проблеми. не, раз, не може да, да, да се прилага принципа на ненамеса, тъй като трябва да се, да се, да се е, прилагат е, принципите, залегнали в споразумението от Шенген, които въжат е, независимо дали за сухопътните граници, както и за море. Господин е, Коелю каза всичко е, свързано с е, регламента от 2010 година. Разпоред, разпоредбите се прилагат. До сега не сме устан, установили някакви е, проблеми, така че не става, не, не става дума за е, тяхното отменяне или приемане, а евентуално за тяхното усъвършенстване колкото до двустранните споразумения между държавите членки и трети страни, Разбира се, това може да бъде упоменато в нормативните уредби, но при всички случаи правилата и мерките залегнати в регламента ще отменят, а и ще бъдат, ще вземат превес над записаното в двустранните споразумения. От името на председателството Госпожо председател, господин докладчик, благодаря за възможността да ви кажа докъде е стигнала работната група на съвета по тези въпроси. Целта е нормативната уредба да бъде приета в разумен срок. Работиме по това, както знаете, да е назначена специална работна група, натоварена с разработването на този проблем. Знаете също така, че съществува работна група на високо равнище по, въпросите на имиграцията и обежището. Те са обсъждали разпоредбите на член 9. Знаете, че бе подготвен доклад който ще бъде разглеждан на 22 ноември и след обсъждането му окончателният текст ще бъде е, внесен в е, съвета. Бих искал да благодаря на докладчика е, и да кажа, че ще бъдем щастливи да продължим да си сътрудничим с него и ще ви държим в течение на напредъка, постигнат в съвета. Ще продължиме нашата съвместна работа и нашето съвместно сътрудничество. Сега докладчиците в сянка казва председателката, госпожа Матио и госпожа Короца Билт също биха искали да вземат думата и господин Яколино и господин Бронц. Така, сега давам думата на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че първият въпрос, който трябва да си задем е следния. Тук не става дума за създаване на правила за достъп до Европа. Става дума за една изваредна, изваредна ситуация. Тук не става дума за обикновен узаконен, регламентиран достъп до Европа, а за изваредни е, случаи става дума за спешни случаи, за човешки страдания. Става дума за един проблем, който трябва да бъде решен в рамките на европейската солидарност и чрез средствата на солидарност. Става дума за транспониране на решение на Европейския съд. Е, става дума и за вземане на координирани решения. Е, Европейския съюз има правомощия в е, тази област. Благодаря на докладчика за неговия подход, който е, ви призовавам да подкрепиме. Не трябва да забравяме, че е Средиземноморието беше наричано на време люлка на цивилизацията. Това не може и не бива да се превръща в гробница на цивилизацията и на хората. Така че в този смисъл трябва да осигуриме еднакви права на онези, които прекосяват Средиземноморието, като на онези, които пресичат сухоземните граници на Европа, така че те трябва да имат право на подкрепа, на превод, както всички други, които преминават с окупътните граници. И подкрепям всички предложения в този смисъл. Също така принципа на а, забрана на връщане трябва да бъде а, прилаган. А, съответното е, мигриращо лице има право да бъде изслушано и е, да бъде преценен е, всяко едно, е, всеки един случай по-отделно. Става дума за спешни случаи, така че трябва да избягаме връщането. Благодаря. Госпожа Келер е следващата на моя списък. Благодаря. И аз благодаря на докладчика за неговото изказване. Искам да спра на три проблема. Първо, спас, спасяването на хора и операциите за спасение. Трябва обаче трябва да имаме цялостни и обвързващи правила, свързани с търсенето и спасението. В противен случай просто не можем да го приемаме. Не мога да, да приема и а, е, измененията на колегата Диас Димера, което, които на практика биха заличили разпоредбите на член 9 относно търсенето и спасението. Също така в дефи, дефи, дефиницията трябва да включим понятието е, на, е, на, на, на, на безпомощност и е, страдания. Какво... Трябва само да ви припомня, че 7, през 2011 година 72 души бяха е, изоставени в, е, в, в, в морето. Така че трябва да имаме една много е точна дефиниция на какво означава опасна спешна ситуация. Така че ви приканвам да не заличаваме дефинициите, свързани с опасно спасение и така нататък, ако наистина искаме да бъдем ефективни при спасението на хора по море. Не трябва също така да попаднаме и в капана, който на практика ни поставят някои държави членки. Да, наистина след е, е, случилото се в Лампедуза, министър-председателя е, на Италия каза, че трябва да има повече Европа. И колкото до връщането. Нека припомня решението на съда. В решението на съда се казва, че, че трябва за хората, които са спряни по море, да бъдат информирани за, за процедурата, която ще бъде приложена а и за възможностите да бъдат върнати. За това трябва да, те да имат право на а, превод и да, да бъдат информирани. А, това е решението на съда. Съд... И това решение на съда трябва да бъде е, при... приложено. Хората не трябва само да бъдат уведомявани какво може да, какво може да се случи, когато бъдат е, трансбордирани или когато бъдат свалени на брега, а, а какво могат да направят, за да избегнат това. Разбира се, е, Е, без присъствието на, на преводач или на юридически е, съветник на е, корабите, хората не могат да бъдат информирани, така че в пред... такова каквото е предложението на комисията, това не може да се случи. Сега, така че не, не, не, независимо от, от ограниченията, които това изисква в открито море, мисля, че ние трябва да а, прилагаме а, разпоредбите на решението на а, съда. И а, колкото до, до трафика и а, до укриването на иммигранти, тук също правилата трябва да бъдат обвързващи много а, моля да се придържате към времето, което ви отпуснато. Това е, за да могат и други колеги да си... Госпожа Ернст, последно от докладчиците в сянка. Мисля, че в доклада на господин Коелю се крие една отлична възможност. Естествено, има някои аспекти, които би следвало да се доуточнят, но като цяло е дошло времето да създадем рамка за подпомагане на мигрантите, най-вече в Средиземно море. Няма да можем да решим проблемите на миграцията и аз подкрепям казаното от колегите. Но трябва да имаме правила и разпоредби, свързани с миграцията, те трябва да бъдат ясно разписани и прилагани точно. Не може да има дискриминация между хората, не може да се прави разлика между тези емигранти, които идват в рамките на, на тези граници и търсещите убежище по друг начин. Ще спомена естествено и правото на защита, забраната за връщане. Знаем какво е положението от правна гледна точка в някои държави членки. Понякога се прави разлика между малолетни и пълнолетни лица. Когато се изпращат млади хора обратно в страните по происход, много е важно да се провери дали няма риск за техния живот. Правната помощ. Още нещо, на което искам да се спра. Тя е необходима за мигрантите. Обръщам се най-вече към съвета. Това, което сте написали в текста не е достатъчно. Споменахте няколко работни групи, но това е абсолютно недостатъчно за да се справим с проблема. Аз подкрепям господин Коелю по всички точки, в които той споменава, че трябва да има координация на, на правомощията. Всички докладчици в сянка би следвало да обсъдят докъде може да се стигне точно по този аспект. Споменаването на шесте държави членки обаче е проблематично. Предстоят избори за Европейски парламент следващата година и по някакъв начин подкопаваме ценностите, за които сме се борили в Съюза. Бих искала да се обърна към съвета с всичката си скромност и ги моля да се заемат сериозно с е, това законодателство, тъй като става въпрос за човешки живот, за съхраняването на човешки същества, а всеки има право на човешко достоинство, независимо дали е мигрант или не. Благодаря, колеги. Четирима човека остават в моя списък. Моля ви не повече от 3 минути, за да спазим времето. Матио, Кораца, Билт, Яколино и Бронз. Госпожа Матио. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчика за отлично свършената от него работа, както и на докладчиците в Сянка, които много подробно разгледаха темата. Въпреки това, големия брой на внесени изменения, които разглеждаме днес, показват, че все още сме далеч от единна позиция на парламента по този текст. Държа да подчертая, че никой тук присъстващ не се противопоставя на спасяването в морето. И всички сме съгласни, че ако има опасност дадено лице да се удави при, преминава, при пътя си от трета страна към Европейския съюз, естествено, че това лице трябва да бъде спасено, ако действително има опасност за живота му. И всички международни разпоредби пред, пред, полагат спасяването на това лице в случай на, опас... на реална опасност за живота му. Никой не поставя под въпрос това задължение. Но не това е въпросът днес. Въпросът ми е свързан с спасяването е от правна, от правно естество. Дали действително можем да приемаме законодателство с правно възващ характер по отношаване на спасяването в открито море. Питам се, защото вече има международно разпоред, разпоредби. Говоря, мисля, например, за Международната конвенция за спасяване, където се предвижда спасяване на лица, изпаднали в бедствие, независимо от тяхното гражданство, тяхната националност и откъде идват. Има също така и разделяне на зони за, на, за отговорност при разшири операциите за наблюдение и спасяване, също така и задълженията за обмен на информация в рамките на операциите по спасяване и т.н. И шесте държави и членки, които спомена докладчика, са подписали всички тези международни конвенции, затова не можем тях да обвиняваме. Днес се нуждаем от един нов инструмент, който да бъде предложен от Европейската комисия, който само ще обърка допълнително нещата. Това ще се случи, ако предложим нови европейски правила чрез този нов законодателен режим, който се явява паралелен на международните разпоредби. Питам се, как представителите на граничните органи и на морските патрули ще знаят кои правила да спазват. А тук говорим за спешни случаи, нуждата за да се спасява човешки живот в екстремни ситуации. И това не е подходящият момент да се търси правилното приложимо правило в подобна ситуация. Оказва се обаче, че ако даден кораб на гранична охрана действа в рамките на операция на Фронтек ще прилага едни правила, ако го прави в рамките на национални операции друга други правила. Също така става ясно, че кораби на трети страни, които подпомагат спасителни операции, координирани от Фронтек, ще прилагат правила различни от правилата, прилагани от корабите на държавите членки. Както виждате, режима става изключително сложен и всичко това ще се случва в атмосфера на изключителна спешност, защото говорим за хора, изложени на истинска опасност. Аз се питам дали също ни трябва това ново предложение, при положение, че спокойно може да спасяваме човешки живот с съществуващите вече правила. Need... Госпожа Кораца Билт, Госпожо председател, ясно е, че има нужда от нови правила и от правна сигурност. Тези общи правила ще помогнат на държавите членки да прилагат по-добре съществуващата нормативна база. Така че не виждам противоречието, госпожо Матио. Заедно с Евросур, мисля, че е, трябва да се действа и тези правила се обсъждат от дълго време на сам. Ето защо се обръщаме към господин Коелю. Мисля, че трябва да приемем тези правила до края на мандата. Трябва да излезем от здънаната улица. Би следвало да имаме и обща дефиниция и правила за търсене, издирване, спасяване, защото в държавите членки има липса на сигурност от гледна точка на това кой отговаря за какво. И ето защо нашата задача е да уточним кой кога трябва да действа. Естествено, много е важно първо да се спаси човешкия живот, но трябва да се помогне и на държавите членки на външните граници на Съюза, тъй като те са изложени на неимоверен натиск. Освен това, трябва да се справим с международната престъпност, престъпност, трансграничната престъпност и трафика. Ако сериозно желаем да предотвратим трагедии като тази в Лампедуза, трябва да действаме бързо. Имам изменения по отношение на децата, надявам се, че ще ги подкрепите, защото е, децата и най-вече непредружаваните непълнолетни са най-уязвимите лица, които стигат до нашите морски граници и трябва да се погрижим за тяхното благоденствие и в морето. Имаме едно друго изменение, в което се цели да се идентифицират хората на бордовете, които, са нужни, които се нуждаят от медицинска помощ, от специална медицинска намеса, още докато са на бордовете. Господин Яколино за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Чух всичко, което казаха колегите по тази тема, която е изключително актуална в момента. Темата е изключително сложна и интересна. Искам да благодаря на господин Коелю за презентацията. Няколко коментара от моя страна. Аз, между другото, съм внесъл доста изменения. Споменавам, например, укрепването на дейността на Фронтекс в Средиземно море. Необходимо е да се гарантира сътрудничеството по отношение на ресурсите, тъй като тази агенция е изключително важна. Много колеги споменаха Лампедуза. 40 дни изминаха от 3 октомври когато комисар Малмстрюм и председателя Бароза отидоха в Лампедуза. Те там направиха изявления. Италия даде ход на операцията Маре Острум, но единствената държава членка, която отпуснала средства е Словения. Аз не споменавам това, защото съм от Сицилия а просто защото трябва да гледаме реалистично. Една видима трудност в пътя, по който сме поели, е това блокиращо мълцинство от 6 държави членки, за което говори Карлс по отношение на спасителните операции. Ето защо е трудно да сключим споразумение с трети страни. Водят се преговори с отделни държави членки. Идеята за национален център и център за координация е добра, за да може да се обменя по-добре е, оперативна е, информация. Мисля, че трябва да има общ подход по отношение на емиграцията, по отношение на обежището. Това трябва да е подход, който да се основава на солидарността между държавите членки. Ако е необходимо да се направи разлика между операции в международен план и операции, които се осъществяват от Фронтекс, то може и да се създадат трудности. Ние естествено трябва да намерим точното равновесие тук. В крайна сметка, операциите на Frontex са маргинални в сравнение с операции от страна на отделни държави членки. Малта, Гърция, Испания, Италия, Кипър. Тези държави предприемат мащабни операции. И ето защо, ако започнем да се сътрудничим малко повече, би било много добре. Надявам се, че все пак ще намерим някакво равновесие и ще успеем да надвием на това блокиращо малцинство, за да се намери решение на проблема. Благодаря. Благодаря. Последен оратор за 3 минути господин Бронс. Благодаря. Регламента променя незадължителните насоки по отношение на мигрантите в задължителни. Благодаря и аплодирам онези държави членки, които извършват операции. Няма съмнение, че хората, които са под заплаха, трябва да бъдат спасявани. Няма нужда да го казваме на държавите членки. Тук се разширява и задължението по отношение на правилата за сваляне от палубата на корабите това трябва да се решава от държавите членки, независимо от решението на Европейския съд по правата на човека. Нуждата да се защитават границите не трябва да е в разрез с правата на мигрантите. Искам да попитам обаче дали принципа за забраната на връщане и решението на Европейския съд за правата на човека няма да влязат в разрез с нашите способности да си защитаваме външните граници. По силата на тези разпоредби ще трябва документите само да иммигрантите само да могат да убедят съответното лице, че идва от опасна страна, без да показва валидни документи. Принципа за забрана на връщане казва, че мигрантите и членовете на техните семейства не трябва да се връщат в места, където има опасност за техния живот. Точно сляпото спазване на този принцип обаче създаде проблеми и води до смъртни случаи в Средиземно море. Така приключваме, казва председателката господин Коелю. Благодаря на колегите, благодарим за подкрепата, обединяваме усилия за да намерим решение. Искам да благодаря на председателството за любезните думи. Благодаря за усилието и натиска, който се оказва, за да може да се стигне до споразумение максимално бързо. Надявам се, че предложението за компромис няма да заличи членове 9 и 10 и според мен това вече е една стъпка в правилната посока. За две минути, госпожо председател. Защо казвам, че трябва да се запазят член 9 и член 10? Защо не разбирам онези държави членки, които се опитват да премахнат тези членове? Защото в решението на съвета, прието с единодушие, тези членове присъстваха. Вярно е, че те не бяха задължителни, но присъстваха. Никой в съвета когато добри този текст, не каза, че тези текстове са в разрез с правомощията на държавите членки. Имаше съгласие. Сега комисията предлага да има задължителен характер и според мен ние трябва да подкрепим инициативата на комисията. Сега някой казва обаче, това не е част от нашите правомощия и се създават политически проблеми. След случилото се в Средиземно море обаче, всички в съвета, всички премиери, всички държавни глави казаха, че трябва да се сложи край на, на подобни събития. И ето сега аз давам решението, но то не се приема. Това е първото законодателство, което имаме в тази връзка. Какво ще направим тук? Ще се преструваме, че Европа не може да направи нищо и само държавите членки ще могат да взимат решение. Това не е правилната реакция. Когато всеки призовава за повече Европа, то трябва да намерим европейско решение. Въпреки, че аз приемам повечето от измененията на колегите, бихме искали да направим допълнителни крачки. Някои казват, не можем да налагаме на държавите членки неща, които излизат а, извън нашите правомощия. И това е така, така че трябва да се намери точното равновесие. Трябва да имаме европейски правила, Frontex трябва да действа и няма да навлизаме в дебати с съвета по отношение на прехвърляне на нашите правомощия. И не искаме да навлизаме в правомощията на държавите членки. Така че аз ще предложа компромисни изменения и ще се придържам към тази идея. Да имаме повече Европа, но и да зачитаме правните основания, които вече имаме. Благодаря. Благодаря, господин докладчик. Така стигаме до края на този дебат. Ще прекратим заседанието за няколко минути, защото гласуването е предвидено за 12.20. Някои колеги могат да дойдат точно в 12.20.

Колеги, моля да заемете местата си. Ще започнем гласуването след две минути. Okay, colleagues. И така, колеги, моля заемете местата си. Преминаваме към единственото гласуване за днес. Става въпрос за наречната директива за сезонните работници. Докладчик по нея е господин Клод Мораес. Както ни обясни докладчика, минималното заседание беше постигнато споразумение първо четене между трите институции по това досие. Комисията по заето също гласува по резултатът постигнат от тристранните преговори тази сутрин. По частите, които са в тяхната компетентност, доколкото разбирам, те са подкрепили споразумението. Докладчикът предлага да гласуваме компромисният текст Амблок – и това ви предлагам да гласуваме сега. Всички ли сте готови за гласуване? Да, добре. В такъв случай гласуваме целият компромисен текст, предложен от докладчика. За, против, въздържали се, приема се с много голямо мнозинство. И така можем да пристъпим незабавно към окончателното гласуване по електронен път. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Освен Ян, който няма карта. Да, добре, в такъв случай. Прекратяваме гласуването. 33 гласа за, много предително мнозинство, поздравления за докладчика и така приключваме с заседанието за тази сутрин. Бих да ви припомня, колеги, моля ви за още минута внимание. Следобедното заседание ще се проведе в зала 2Q2. Благодаря ви и ще се видим след